Okay, that's quite useful. So um, I've just been told that from today on... Осведомиха ме, че от днес на нататък списъците за гласуване ще бъдат на разположение на интернет страницата ни едновременно с изпращането им до членовете на комисията. Защото знам, че понякога има допълнителни разисквания след изплащането на списъците за точния ред на измененията. Така че по този начин интересованите страни ще имат възможност да коментират и по подраждането на измененията. Нали, те са най-добре подредени от техническа гледна точка, което разбира се ще увеличи прозрачността. Направо на всички. Започваме направо с становището на Дита Шаранзова, посветено на външното отражение политиката на Европейската Европейския съюз в областта на търговията и инвестициите в публично-частните инвести... инициативи в държавите извън Европейския съюз. в думата на нашия докладчик Кадита Шаназова. Благодаря ви, госпожо председател. Няма да ви чета съдържанието на становището си, но бих искала да ви кажа няколко думи за неговото съдържание правилата. За повече част от партньорство попадат в правомощията на нашата комисия, както и споредбите в отношение на обществените поръчки. Първоначалното заглавие на доклада от Комисията по международна търговия имаше навлизане в нашите правомощия, но благодарение на действията на нашата председателка, това беше поправено. И така в момента доклада се случава само върху публично-частно партньорството в тези страни, в частност в рамките на програмата за развитие. Основната цел на нашата становище е да подчертаем позицията на нашата комисия от гледна точка на европейските предприятия, които участват в тези ПЧП. Единият пазар е облагодетелстван от участието на европейски предприятия в подобни ПЧП. По този начин можем да спечелим важен опит за нашия собствен вътрешен пазар, а едновременно с това подпомагаме трети страни по света в тяхното развитие. Това е един рентабилен начин да се използва нашето постигнато развитие и да се спестяват средства. Ето защо Европейския съюз трябва да бъде част от тези ПЧП и ние трябва да гарантираме, че те действат при справедливи и добре балансирани правила. Според мен, краткото ли становище отразява всички тези ключови елементи и се надявам всички политически групи да го подкрепят. Благодаря ви. Um, the shadow from the EPP is Dares Rosati докладчик в сянка от НП Сузати, който не е тук, докладчика в сянка от социалистите демократите е Мария Грапини, която също не съществува не е тук. че в сянка от ЕКВ е госпожа Маклахкин, която също не е тук. Денис Де е докладчик в сянка от Обединената левица. Дан. Благодаря Вие Ще направя няколко коментари от госпожа Макоки, който се извинява за отсъствието си днес. Ние приветстваме становището по този доклад, изготвен в комисията Инте от колегата ни Ян Зарадел, член на ЕКРАМ. Ние сме съгласни с становището на госпожа Шаранзова и съгласни всички изказани от нея доводи. пе действително са важен инструмент за економически растеж и ние насърчаваме участието на европейски предприятия в подобни БЧП, особено в трети страни. По този начин ще се постигне също така значителен напредък по отношение на научнователската дейност в тези страни. Становището с пълно основание подчертава, че европейските предприятия имат нужда от достъп до пазарите на трети страни за тази цена. за тази цел трябва също така да се гарантира и безопасност и сигурност на нашите предприятия, когато да участват в подобни ПЧП. Трябва също така да се гарантира пълна прозрачност, трябва да се е, избягва корупцията и трябва да се гарантира рентабилността на проектите в средносрочен и дългосрочен план. Трябва също така да се направи адекватна оценка на рисковете. Като цяло сме съгласни с това становище и с радост ще се сътрудничим с докладчика по едно толкова важно за нашата политическа група становище. Благодаря ви. Господин Нилсен, благодаря ви. Ще ви изкажа на шведски, като имам тази възможност. Аз също смятам, че това е една много важна тема. Важно е ние като комисия, отговаряща за вътрешния пазар, да се занимаваме и с тези публично-частни партньорства. Бих искал да се изкажа като председател на интергрупата по социална економика. Действително смятам, че е важно нашето участие на международната сцена. Важно е да работим за насърчаване на социалната економика. И тук разбира се мисля за асоциациите, кооперативите, младежките асоциации и различните фундации. Има различни начини за ръководство на едно предприятие и кооперативите играят все по-важна роля в цял свят. И смятам, че е добре този факт да се спомене в становището, т.е. отраслът на кооперативите да бъде включен в проектостановището, защото този отрасъл взема се по-важно място по целия свят и в частност в по-бедните държави, които се опасяват че ще бъдат превзети от големите мултинационални компании. Оказва се, че именно в тези държави кооперативите стават все по- и по-важни. Ето защо може би ще бъде уместно да ги споменем във вашето проекто становище. Did you want to take the floor, Adam? Адам, искате ли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 За нещастие той не може да присъства, тъй като трябва да вземе участие в съседание на друга комисия в момента. Въпреки това, темата за нас е много важна. Разбира се, говоря за публично-частните партньорства. Радваме се, Ние, ние се радваме, че може да споделим мнението си по, по това проекто становище. Колегата Розати подчертава фактът, че публично-частните партньорства играят важна роля в економическото развитие на третите страни. Ето защо трябва да подчертаем, колко важна роля играят ПЧП, както в а, рамките на Европейския съюз, така и извън него. Говорим, разбира се, за държави, които са тясно свързани с Европейския съюз. публично-частните партньорства, трябва да имат възможност да се развива дългосрочен план в устойчива света. Ето защо Европейският съюз трябва да съблюдава, че в отношенията си с трети страни тези публично-частни партньорства могат да допринесат за стабилността в тези страни. Трябва също така да се разгледа въпросът в контекста на отношенията с трети страни, да, но трябва също така да вземем предвид и контекста на вътрешния пазар. За нещастие няма обща позиция по отношение на ПЧП, поне към момента няма такава. Държавите членки някои държави членки имат законодателни разпореби по този въпрос, други нямат, а в някои случаи законодателните подходи са много различни. Аз лично съм на мнение, че ще трябва да се, да се занимаем с ПЧП в контекста на вътрешния пазар, тъй като ПЧП действително могат да играят ролята на важен инструмент за економически растеж. И при представянето на този доклад господин Голзати ще представи нашите изменения. So, Mrs. Grappini is... Госпожа Грапини все още не е тук. Някой друг иска ли да вземе думата по този доклад? Не. Може би комисията иска да вземе думата. Господин Хайер, ръководител на отдел от Генерал дирекция за економически растеж е тук. Извинете, обърках се. Господин Есен, ръководител на отдел от ръководител на отдел обществени поръчки, което е доста по-смислено. Съжалявам за това объркване. Благодаря ви, госпожо председател. Въпреката комисия би искала да благодари на докладчика за проектостановището. Според мен то е много добре балансирано. От една страна признава, че ПЧП представляват инструмент за економически растеж, а от друга страна подчертават, че европейски предприятия имат дългогодишен богат опит в тази област и за това е много важно да продължаваме да полагаме усилия, за да гарантираме, че практиките на дискриминация, които се прилагат от някои трети страни, се разглеждат предварително при изключването на търговски споразумения с тези страни приветстваме проекта от текста и с нетърпение очакваме съвместната ни работа с парламента по проекта резолюцията като цяло. Благодаря ви. Ита Шаназова, would you like? Нита Шаназова, искате ли думата за кратко обобщение? Няма да правя обобщение. Бих искала просто да благодаря на всички колеги, които направяха коментари. Съгласна съм с всички вас и с нетърпение очаквам писмените ви проекти изменения. Обедена съм, че те ще направят нашия доклад още по качествен. Благодаря ви, а сега е кратка почивка преди гласуването. everybody, we're having a little discussion here on whether or not we can simplify our voting processes. Дали бихме могли да започваме и да опитаме да упростим евентуално процеса на гласуване? Нека да преминем към режим на гласуване, защото имаме доста дълги списъци за гласуване по някои точки от дневния ред – Започваме с доклада на госпожа Сехналова, разгръщането на бордовата система и кол. Трябва да приемем проекто препоръката за второ четене. Нека да гласуваме. Still 19 people who haven't voted. 19 човека не са гласували. Okay. Both vote. Добре. Край на гласуването. Приема се с 26 гласа за. Поздравление за госпожа Сехналова. Следващата точка, която трябва да гласуваме е проекто доклада на Антонио Лопес и Сторис Лайт – Предложение за регламент по въжените линии. Докладчикът е тук, в случай, че някой има въпроси по списъка за гласуване. Изменение 21. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема. С изменение 152 за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 22, 23, 24 и 25 се гласуват анблок за, против, въздържали се, приема се. 26 за, против, въздържали се, приема се. 153 за, против, въздържали се, Отхвърля се 27 за, против, въздържали се, приема се 154 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 28 за, против, въздържали се, приема се. 29 за, против, въздържали се, приема се. 30 за, това е заличаване, кой е за, против, въздържали се, приема се. Гласуваме блок 31, 32 и 33 за, против, въздържали се, приема се. 155 за, против, въздържали се, отхвърля се. 156 за, против, въздържали се, приема се. 34 пада. 35, 36 и 37 за, против, въздържали се, приема се. 157 за, против, въздържали се, приема се. 38 за, против. Не, пада, извинете. 39 за, против, въздържали се, приема се. 158 за, против, въздържали се, отхвърля се 40 за, против, въздържали се, приема се 159 за, против, въздържали се, нека да проверим. So it's 159. Гласуваме 159-то изменение. Проверка по 159. Отхвърля се.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 със същото мнозинство като преди малко. 52 за, против, въздържали се, приема се. 170 за, против, въздържали се, отхвърля се. 53 за, против, въздържали се, приема се. 171 за, против, въздържали се, отхвърля се. 54 за, против, въздържали се, приема се. 55 за, против, въздържали се, приема се. 56 за, гласуваме на блок 56 и 57 за, против, въздържали се, приема се. 58 за, против, въздържали се, приема се. 172 за, против, въздържали се, хвърля се. 59 за, против, въздържали се, приема се. 173 за, против, въздържали се, от, отхвърля се. Гласуваме блок от 60-то изменение до 74-то. Всички изменения от 60 до 74 за, против, въздържали се, приемат се. 174 за, против, въздържали се, приема се. 75 за, против, въздържали се, приема се. 175 за, против, въздържали се, приема се. 176 за, против, въздържали се, приема се. 76 77, 78, 177, 178 и 81 ще бъдат гласувани анблок. За против, въздържали се, приемат се. Изменение 7.9. Изменения 79, 80, 82, 83, 84 бяха оттеглени. Гласуваме 179 за, против, въздържали се, приема се. 180 бе оттеглено. Гласуваме блок 85 и 86 за, против, въздържали се, Приемат се 87 за, против, въздържали се. Приемат се 88 за, против, въздържали се. Приема се 89 за, против, въздържали се. Приема се 181 за, против, въздържали се. Отхвърля се. Компромисно изменение първо за, против, въздържали се. Приема се. 190 се заличава. Изменение от 91 до 99 се гласуват анблок за, против, въздържали се, приемат се. Изменения 100 до 106 анблок за, против, въздържали се, приемат се. Изменения 107 до 115 за, против, въздържали се. Приемат се изменения 116 до 122 включително за, против, въздържали се. Приемат се изменения от 123 до 141 казва председателката за, против, въздържали се. Приемат се. Съображенията. Изменение първо. За, против, въздържали се. Приема се. 2. За, против, въздържали се. Приема се. 142 за, против, въздържали се. Приема се. 143 за, против. 143 може да се гласува като допълнение за, против. Нека да проверим по 143, моля. Yeah, I don't know. Mm-hmm. That's passed by 19 Приема се с 19 гласа на 17. Изменение трето. За, против, въздържали се. Приема се. Четвърто за, против, въздържали се. Приема се. 144 оттеглено. 145 за, против, въздържали се. Приема се. 146 за. Ще го гласуваме в две части. Гласуваме първата част, без думата construction, за, против, въздържали се, приема се. Втората част, за, против, въздържали се, думата construction отпада. 147, няколко лингвистични изменения. 148 за, против, въздържали се, отхвърля се. Пето за, против, въздържали се, приема се. Шесто за, против, въздържали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 That's going to fall. That falls. Отхвърля се. Изменение 12 отпада. Изменения 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 и 20. Гласуваме генблок за против въздържали се. Приемат се. И сега гласуваме така изменения проекто доклад по електронен път. And that's passed. Приема се с 35 гласа. Имаме един против и двама въздържали се. Не сме съвсем свършили. Гласуваме и даването на мандат за преговори на господин Антонио Лопес Сторис Лайт. Кой е за? Ако не се лъжа, отново трябва да гласуваме електронно. Моля, гласувайте. Four more people to vote. One more. Още четирима души трябва да гласуват, моля. Не, така ли? Добре. Същото мнозинство виждаме. Поздравления за докладчика. So, for, um, the next... За следващия доклад, който ще гласуваме, това е доклада на Лиса и Аконсари, Оперативна съвместимост за европейски и публична администрация и предприятия с гражданите Оперативна съвместимост като средство за модернизиране на обществения сектор много дълго наименование, но кратко гласуване, защото ще гласуваме само резултата от тристранната среща. Гласуваме електронно. Моля, гласувайте. Приема се 33 гласа за, 1 против. Поздравления, госпожо Йоконсари. Сега гласуваме доклада Карас. Програмата за пригодност и резултатност на регулаторната рамка, на настояща ситуация и перспективи. Това е становището на господин Карас към този доклад. Компромис едно в две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 2 за, против, въздържали се, приема се.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 17 изменение за, против, въздържали се, приема се. Компромис 4 за, против, въздържали се, приема се. 22 измерение за, против. Може ли да проверим? Отхвърля се. 23 съответна част 1. Кой е за, против, въздържали се, приема се. Втората част пада. 24 за, против, въздържали се, приема се. 25 за, против, Въздържали се. Мисля, че пада, но предпочитам да проверим. Отхвърля се. 26-то изменение отпада. 27 за. Против. Въздържали се. Приема се. 28 с устно изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. Гласуваме. Изменението така ли казва председателката? Не. Компромисно изменение 5. За. Против. Въздържали се. Приема се. 37 за. Против. Въздържали се. Приема се. 38 за. Против. Въздържали се. Пада. 40 с устно изменение и разделно гласуваме. Гласуваме първата част на изменение 40. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Втората част за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно изменение 6 за. Против. Въздържали се. Приема се. 42 изменение допълнение. За, против, до, въздържали се, приема се. 48 за, против, въздържали се, пада. 49 за, против, въздържали се, приема се. 50 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 7 за, против, въздържали се, против, въздържали се, приема се. 59 за, против, въздържали се, отхвърля се 61 за, против, въздържали се, приема се 60 за, против, въздържали се, отхвърля се 62 за, против, въздържали се, отхвърля се 63 за, против. Ще проверим 63. Приема се. 64 за. Против. Въздържали се. Приема се. Може ли да проверим 64-то изменение? Шестдесет и пет за. Против, въздържали се, приема се. Компромис 8 за. Против. Да проверим. Искате да проверим 65, така ли? Добре, проверяваме. Моля, гласувайте. Пада. Компромисно изменение 8. За. Против. Въздържали се. Приема се. Гласуваме становището с измененията по именно гласуване. Приема се с 24 гласа за, 12 против, 3 въздържали се. Благодаря на всички докладчици. Преминаваме към гласуването на, на становището с авторите Хогао Пец по доклада през на рамката за економическо управление, преглед и предизвикателства. 15-то изменение за, против, въздържали се, приема се. Компромис 3 за, против, въздържали се, приема се. 23 за, против, въздържали се. Може ли да проверим? Още двама, които трябва да гласуват, така ли? Край на гласуването. 24 с устно изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. 25. За. Против. Въздържали се. Пада. 27. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 26. За. Против. Въздържали се. Приема се. 29. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 28 за, против, въздържали се, отхвърля се 30 за, против, въздържали се, отхвърля се 31 за, 31 за, против, въздържали се, приема се 32 за, против,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 Компромис 1. За. Против. Въздържали се. Приема се. 8. Осмо изменение. За. Против. Да проверим. Приема се. Девето изменение за против, въздържали се, отхвърля се компромис 2 за, против, въздържали се, приема се. 12 за, против. Може ли да проверим номер 12? Приема се. 13 изменение за, против, въздържали се 14 за, против, въздържали се, приема се. Гласуваме проект установището с измененията. По именно гласуване, моля гласувайте. Приема се с 33 гласа за, 2 против и 4 въздържали се. Благодаря на докладчика. И последната точка в списъка за гласуване е становището на Филис Хюсменова е, по доклада Европейска стратегия за енергийна сигурност, компромисно измерение едно за, против, въздържали се, Приема се изменение 2. Не извинявайте, изменение 1 за против въздържали се. Отхвърля се компромис 2 за против въздържали се. Приема се. Седмо изменение за против въздържали се. Отхвърля се 5 за против въздържали се. Приема се. Десето измерение за, против, въздържали се, отхвърля се. 11 за, против, въздържали се, отхвърля се. 12 измерение за, против, въздържали се, приема се. 13 е оттеглено, 14 измерения за, против. Може ли да проверим? ада. Компромисно изменение 3 за, против, въздържали се, приема се. Преминаваме към 16-то изменение. 16 до 23 са оттеглени, за преминаваме към 24-то изменение. За, против, въздържали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 42 пада. 43 за, против, въздържали се, отхвърля се. 48 за, против. Да проверим, ако обичате, 48 е изменение. Приема се. 49 за, против, въздържали се, отхвърля се 51 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис изменение 4 за, против, въздържали се, приема се 53 за, против, въздържали се, отхвърля се 54, оттегна 55 за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 не е много ясно. Става дума за 64-то изменение. Шестдесет и са и оттеглени и затова гласуваме 72 измерение. За. Против. Да проверим. Приема се. 73 за. Против. за. Против. Въздържали се. Приема се. 74 за. Против. Въздържали се. Приема се. 75 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 76 за. Против въздържали се, отхвърля се 77, оттегли 78 за, против, въздържали се, отхвърля се 79 с устно изменение, за, против, въздържали се, приема се 80 за, против, въздържали се, отхвърля се 81 за, против, въздържали се, отхвърля се 82 за, против, въздържали се, мисля, че пада, но да проверим за всеки случай. Отхвърля се. Сега гласуваме становището с измененията. По именно гласуване. Тридесет и двама за, петима против, един въздържал се. Много благодарности на докладчика. Благодаря и на секретарията и всички асистенти и съветници, които работиха по това гласуване. Следващата точка в дневния ред е доклада Но мисля, че преди да преминем по-нататък, е, трябва да изчакаме малко да се успокои залата. Нека да започнем в 10.20, е, за да Имаме време. И така, ще започнем в 10.20 с разглеждане на измененията на госпожа Харанзова. Shall we restart um, having caught... Нека да подновим заседанието, след като доста избърсахме с дневния ред. Следващата точка е разглеждането на измененията по доклада на госпожа Харанзова относно препоръките към Европейската комисия за преговорите за трансатлантическото партньорство за инвестиции и търговия. Бяха внесени 226 изменения на нашето становище, което ще бъде отправено към доклада на водещата комисия по международна търговия, изготвено от председателя на комисията Бернет Ланги. Давам думата на госпожа Харензопа. Благодаря ви, госпожо председател. Най-напред бих искала да благодаря на всички докладчици в сянка и другите колеги за многото внесени изменения. Както казахте преди малко, получихме над 220 изменения от всички политически групи и по всички параграфи. Така че очевидно, че ТПТИ е тема, която вълнува всички ни. Бих искал да подчертая, че по-голямата част от предложените изменения са положителни и подкрепят споразумението. Така че съм убедена, че окончателното послание, отправено от нашата комисия, е, че трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции е положително и ще подобри живот на нашите граждани. Също така основното послание на нашата комисия е, че ние подкрепяме основните цели на преговорите, заложени в мандата за преговори. Разбира се, има и различни мнения в, ако навлезем в подробностите на измененията. И заедно с кошите в сянка започнахме изготвянето на компромисни изменения. Към момента имаме доста принципни споразумения, като се надяваме да ги финализираме до края на седмицата. Всеки един от компромисите има за цел да представи балансиран подход, който да удовлетворява всички политически групи. И в дух на компромис, като докладчик, приемам в компромиса да се включат някои елементи, които по принцип аз не, не бих подкрепила, както става ясно от списъка за гласуване. Надявам се същият подход да приложи докладчите в сянка, а колегите да спазват препоръките в списите за гласуване. Няма да разглеждаме отделните изменения по-отделно. Обедена съм, че колегите ще имат възможност да се спрат на ключовите за тях елементи в техните проекто изменения. Вместо това ще се спра на основният, на ми подход в препоръките ми за гласуване. На първо място препоръчвам да се гласува против всички изменения, които излизат извън правомощията на нашата комисия. И в частност, изменения внесени от членове, които не са членове на нашата комисия. Не казвам съгласен някои от тези изменения по принцип, те подриват възможността нашето становище да бъде взето предвид на сериозно от комисията Инта. Така че държа се придържаме към нашите правомощия. Така, например, всички изменения, посветени на механизма за уреждане на спорове на равнище държава, инвеститори ще бъдат отбелязани с минуса от мен, защото този въпрос ще се гласува в Инта, след което и в пленарна зала. Едновременно с това обаче знам, че каквото и ние да заложим в нашия текст, текста на ИМКО, то няма да бъде включено в списъка на гласуване за Инта. Така че каквото и да запишем по тази тема, ще си остане само празни думи. Ето защо препоръчвам на докладчите в Сянка да вземат предвид този факт, когато изготвят собствените си препоръки за гласуване. На второ място, в наш интерес също така становището ни да бъде възможно най-кратък текст, защото по този начин ще се върши шансовете на нашия текст да бъде включен в доклада на Инта колегите от Инта ще погледнат с много по-добро око на един по-кратък текст. Ето защо моята препоръка, е- препоръки за гласуване ще бъдат минус за измененията, чието основни принципи вече са обхванати в други параграфи на текста. И така ще бъде случай дори и когато приемането на дадено изменение автоматично не води до отпадането на друго. Така, например, не смятам, че има нужда да се добавя едно и също изречение към всеки параграф, както някои колеги предлагат. Според мен е добре да бъдем максимално ясни и лаконични в становището си. С това приключва да си думи. Много ви благодаря. Разбирам, че са че тези предложени 226 изменения не са рекорд, но все пак това е значителен брой изменения ви благодаря за това, че ни обяснихте как възнамерявате да подходите към въпроса, госпожа го Пелче, заместник господин Шваб. Благодаря ви. Много съжалява, господин Шваб, много съжалява, че не може да присъства на днешното ни заседание, тъй като а, в момента е на работно посещение се извинява за отсъствието си. И аз ще ви предам неговите идеи. Както вече заяви по време на първото разискване, господин Шваб е доволен с предложения текст и предложените изменения, и от негово име бих искала да обърна вниманието ви на някои изменения, като изменение 160 относно стандартизацията. Господин Шваб смята, че публичното изслушване по този въпрос беше изключително полезно. Той ни показа какви са предизвикателствата в тази област и той е готов да работи в сътрудничество с докладчика за да се намери нова редакция и текстът стане по-приемлив. А относно изменение 120, господин Шваб би искал да се гарантира, че споразумението няма да навреди на свободата на вземане на решение относно формата на предоставяне на услуги и че тъй наречената задържаща клауза не може да се прилага към услуги, които са определени от възлагащите услуги към частни трети лица чрез договор за обществена поръчка. и не могат да бъдат предоставени след края на договора от този орган като собствени или вътрешни транзакции господин Нешвап се свързва с комисиите, са съгласни с това изключение. А относно изменения 96 и 112, господин Шваб смята, че е важно да гарантираме всички разпоредби, свързани с обществените поръчки и възлагането на концесии, които разпоредби, които наскоро бяха обновени остават в сила и този факт трябва да бъде заявен в становището. Господин Шваб остава на разположение за съвместна работа с докладчика за намиране на възможна добрата редакция относно компромисни изменения второ и шесто. Точно също така, че другите компромисни изменения в този вид са приемливи и докладчика може да отчита на подкрепата на групата на НП. Готови сме да продължим сътрудничеството ни. Благодаря ви. Um, and um, Christa Shaldemosis was replacing Evelyn Gephardt. Thank you so much, Mrs. Chair. Uh, and unfortunately... Благодаря ви. За щастие, господа Гепхарт не може да присъства на заседанието днес, но тя също приветства усилията положени от докладчика. Тя също се надява, че ще излезем с едно много ясно и добро становище от нашата комисия ИМКО. Получих някои коментари от госпожа Гебхарата. Тя не влиза в подробности по измененията, така че ще кажа няколко думи за принципите, които тя иска да бъдат отразени в становището. На първо място, групата на социалистите и демократите по традиция полага всички усилия, за да се гарантира, че ТПТ и ще бъде в услуга на европейските граждани, дружества и предприятия. Освен това, както каза и групата на НП, за нашата група на социалистите и демократите е много важно в, услуга, в сектора на услугите правото на разпореждане на компетентните органи няма да бъде намалено, ето защо а, ние напълно об, отхвърляме в случая тъй наречената задържаща клауза. Ние не искаме из, изключване на обществените поръчки от ам, на, за преговори, но те трябва да бъдат много добре а, уредени. А по отношение на регулаторните изисквания трябва да се запазят високите равнища на санитарни и екологични норми. Господин Кепхарт също така насърчава за тяхно сътрудничество относно указанията за происход, които са важни за функционирането на вътрешния пазар. В групата Същите демократите ние смятаме, че ТПТ и без амбициозен подход към обществените поръчки няма да има добавена стоеност нито за Европейския съюз, нито за Съединените щати. Ето защо трябва да намерим разрешение на висящите въпроси в тази област. И накрая, пак повтарям, за нашата група е важно да намерим добър баланс в интерес на европейските служители и работници, европейските граждани и европейските потребители. Ако успеем да го намерим, разбира се, ще подкрепим становището. Благодаря ви. Thank you. Um, is anybody... Благодаря ви. Някой да говори от името на госпожа Макларкин. Аз съм докладчик във всяка госпожо председател по този доклад, казва господин Далтон явно трябва да има по-добра комуникация в нашата група. Аз също бих искал да благодаря на докладчика за усилената работа по въпроса. Съвсем не е лесно да се прегледат тези 200 изменения за изготвяне на становище по законодателния акт. Това е доста голямо предизвикателство, но пък от друга страна отразява и значението, което дава нашата комисия на тази тема. Всички знаем, че ТЕСИП ще се отрази на работата на нашата комисия. Съгласен съм с позицията на докладчика по измененията, които не са пряко свързани с работата на ИМКО, да, ние също трябва да може да имаме някакво влияние е, в областта на ТПТИ и да не позволяваме е, споразумението да бъде е, разводнено. Така че подкрепям този подход, тъй като той ни позволява да се съсредоточим върху аспекти, които ни интересуват. В нашата група приемаме компромисните изменения. Докладчик е свършил отлична работа, като ги е преработил и се е опитал да стигне до съгласие между различните групи. Само някои леки коментари по изменение 10 и включването на сектори, влизащи в обхвата на споразумението. Смятам, че тук не е много ясно дали ние подкрепяме идеята за споразумението като цяло. В общи линии обаче, както казах, приемаме линията, по която сме поели. Особено за потребителите, ТПТИ открива широки възможности. Необходимо е обаче да гарантираме, че ще има по-ефтини и по-лесно достъпни за европейските потребители стоки. Мисля, че по този начин постигаме тази цел. Денис Де Йонг казва председателката. Благодаря, Вики. Моят колега и аз внесохме а, много изменения и сега бих искал да се спра на правомощията на ИМКО. Разбира се, в това отношение трябва да вземем предвид две неща, две неща управлението и закрилата на потребителите. ТПТИ е инвестиционно споразумение в областта на търговията, но да не забравяме, че ние тук говорим за вътрешен пазар. Вътрешният пазар може да се разшири не само до САЩ и Канада. Той може да обхване и споразумението с Япония, например. Затова смятам, че бъдещето на ИМКО всъщност е в ръцете на ТПТИ. Управлението в рамките на ТПТИ трябва да събуди нашите подозрения. Механизма за решаване на спорове не е в правомощията на ИМКО, да, това е така, но това означава, че бъдещето на вътрешния пазар ще зависи от този механизъм. Един пример – Европейския съд в Люксембург излезе със становище през септември за споразумението за присъединяване на Европейския съюз към Европейската конвенция за човешки права. Аз все още не съм виждал това становище, прекалено рано е и не разполагаме с окончателен текст под ТПТИ, нито пък за СИТА. Но в случая с ТПТИ си представям следното. Европейския съд може да преразгледа съдебната практика в областта на вътрешния пазар и да реши, че това споразумение застрашава. И в случая с този механизъм за решаване на спорова между държави и инвеститори, смятам, че отиваме в съвсем различна посока. Въобще не сме проучили позицията на, станов... на този парламент или на нашата комисия. Не знаем как това ще се отрази на сътрудничеството ни за в бъдеще. Дали ще има някаква а, комисия, дали ние в ИМКО можем да кажем просто да или не, дали ще може да внасяме изменения по отношение на съответния комитет или съвет, който ще има регулаторни функции. Не е ясно как ще се случват нещата. ако се насочваме само към някои препоръки, идващи от нашата комисия и пренебрегнем нашата работа за бъдеще по същество, смятам, че постъпваме доста ограничително. Затова е необходимо да гледаме много сериозно на проблема, както днес, така и после, и съвсем насериозно да вземем бъдещето на вътрешния европейски пазар. Не трябва да се водим от принципи, които никога не сме прилагали в други случаи до сега. Благодаря. Благодаря ви, Паскал Дюран. Благодаря, Вики. Аз веднъж, веднъж ще говоря и от мое име, за разлика от колегите. Както казах и последния път, оставам с впечатлението, че философията коренно се различава във връзка с хващането на това споразумение. Едно обаче е сигурно и за това благодаря на госпожа Харанзова за извършената от нея работа. Вие, въпреки някои ваши принципи и ценности, сте включили някои предложения, а именно тези свързани с обществените поръчки. В това число, в това отношение има напредък. Аз изцяло подкрепям казаното от господин Де Йонг във връзка с регулаторното сътрудничество и частния арбитраж. Не може в дадена комисия, която има за цел да защитава вътрешния пазар от една страна и от друга страна да защитава потребителите, та не може в подобна комисия да пренебрегваме регулаторния аспект. Ние искахме да внесем изменение, което по наше мнение е съществено. За нас това регулаторно сътрудничество не трябва да води до забрана за бъдеще за Европейския съюз да приема нови стандарти, без да минава през съответното съгласие с САЩ. Това би означавало ние окончателно да се откажем от нашата независимост, независимостта на Европейския съюз. Не това е идеята и работата на нашата парламентарна комисия. Не трябва да се насочваме само върху процедурните аспекти или пък да казваме, не, това не е в нашите правомощия, ако в крайна сметка съответният въпрос е в нашите правомощия. Тук говорим за същината на вътрешния пазар и за стандартите и нормите, които желаем да се прилагат в него. След господин Де Йонг, аз си позволявам да поставя акцента върху този момент, защото той не трябва да бъде пренебрегван. На всяко заседание на парламентарната комисия трябва да го имаме в предвид. Въпросът е от съществено значение, както за широката общественост, така и за специалистите. Би било очудващо и изненадващо нашата комисия да няма мнение по въпроса. Най-малкото трябва да го направим, за да привлечем вниманието и да кажем, не, ние не желаем да има сътрудничество в областта на регулаторната дейност и не подкрепяме този е, частен арбитраж, защото по този начин се накърняват правомощията на Европейския съюз. А по останалата част от текста, Бих искал да ви обърна внимание на компромисното предложение 10, защото в него се дава възможност да се даде определение на това, което желаем да защитим. Още веднъж бих искал да благодаря на докладчика за това, че в това компромисно изменение, в този параграф е включила в основни линии това, което ние желаехме да запазим в текста. Разбира се, не може в тяхната цялост да се вземат предложенията на зелените. Но това е друг въпрос. Във връзка с услугите и специалната клауза, Бихме искали да чуем какво е мнението като цяло за този тип услуги. Не искам да се стига до а, неповратна точка по отношение на услугите. Това е идеята в компромисно изменение номер 3. Още един въпрос. Всъщност няма да навлизам в подробности, само така в общи е, штрихи описвам това, което е, мислим. Та, хоризонталния въпрос за публичните услуги във връзка с услугите в водния сектор и аудиови, аудиовизуалния. Това означава да оставим на страна директивата Болкенштайн. Ние бихме искали да отстраним от договора. Но ако се отстраним от дадена директива, би било жалко да не я включваме в договора, защото по този въпрос ще възникнат правни проблеми. Нека тази директива да не влиза в обхвата на договора и всичко ще е чисто. Относно финансирането на публичните услуги, предвидено в член 14 на договор за функциониране на Европейския съюз, не виждаме този принцип тук, а това не трябва да е така. Ние желаем да продължим да финансираме публичните услуги и не желаем да има никакви затруднения за в бъдеще в това отношение. Мисля, че вече доста дълго говорих, но да напомня, за нас от основно значение е да не се пречи на Европейския съюз посредством това споразумение да приема норми и стандарти, които да бъдат за благото на нашите граждани. Мисля, че това е нашата запазена марка. Благодаря. Okay, so Mrs. Trzynski. Благодаря, госпожо председател. Искам да кажа, че ние излизаме с становище. Не то се разработва в условията на липса на прозрачност. Да, ние имаме сериозни съмнения и те са легитимни. Това споразумение ще бъде в интерес само на САЩ, които без друго са доста мощни. Целта е да защитаваме ултралибералната идеология. Притесняваме се, че това споразумение ще, ще ни бъде наложено без да искаме. Ние не сме наивни, знаем, че в търговията печели най-силния. Ние не сме достатъчно въоръжени, така да се каже, за да се борим срещу нелоялната конкуренция. Предприятията ни са в нелека ситуация. трябва да се, ще бъдат изключени стратегически области, които ще бъдат, ще пострадат. Как можете да гарантирате, че това няма да стане? има, да, с опасност, с риска да ни нарекат популисти, просто защото искаме да защитим гражданите на Европа и на французите. Искам да напомня на гражданите, че трябва да отхвърлят този проект, имайки предвид какви са реалностите, които ще им бъдат наложени – ще бъдат разрушени малките и средни предприятия и нашата култура. Ето защо аз внесах изменение и предлагам нещо просто и демократично. В края на преговорите и имайки предвид съдържанието и ефекта на това споразумение върху нашия живот, да се организира референдум във всички държави и членки тъй като тези парламенти имат легитимност само до толкова, доколкото тя им е предоставена от гражданите. С такъв един референдум ще се решат проблемите на непрозрачност. По този начин ще върнем правомощията на гражданите а, нали не искате а, гражданите да, на гражданите да им се предлагат а, меса от животни, третирани с хормони и пилета с а, белина. Благодаря за вниманието. I'm going to start taking a speaker's list. Can you signal if anybody else who would like to speak? Сега а, давам а, думата на колегите. Благодаря. Искам да поздравя докладчика за много доброто становище. Очудена съм, че има толкова изменения. Тревожно е. Ние критикуваме нещо без да сме го видели. Основното ни притеснение е, че във всички, във всички кръгове на преговори не сме били свидетели на напредъка. Ние би трябвало да, се, да преговаряме, а всъщност е, ние залагаме на страхове, антиамериканизъм, популизъм, казвайки, че е, се интересуваме от гражданите. Единственото, което знаем е, че мандатът е публикуван от комисията, публикувани са директивите. В историята на търговските споразумения никога не е имало толкова прозрачен и демократичен процес – и обществения дебат, който водим, са доказателство за това. Дебатите, които водим и тук, и на изслушванията са прозрачни и гражданите могат да чуят какво говорим, вместо да се да се изясняват легитимните страхове на гражданите за качеството на храната, защитата на интересите на потребителите, ние вървим по пътя на популизма, което е безотговорно. Искам аз да подкрепя линията на докладчика, че трябва да запазим набраната инерция, да не се отказваме от възможностите. Съединените щати просто ще махнат с ръка и ще се откажат. За тях приоритет ще бъде Азия. Ако не изключим споразумение с най-големи ни търговски партньор, който е САЩ, с кого ще се ще сключи Европа споразумение? Ние демонизираме стандартите, а, говорим за тях като за третокласна страна, казваме на хората, че ще бъдат заляти от хлор, хормони и така нататък. Знаем, че в мандата стандартите за е, качеството на храните не може да се промени. И законодателството може да се промени само от нас, а не от комисията. По всеки въпрос и държавите членки имат права по права на работниците, обществените услуги, обществените поръчки. Знаем това защо е, мамим гражданите с всичките изменения и дебати и като им казваме няма да допуснем промяна в европейското законодателство. Ами не може да се промени, не знаете ли това като депутати? Защо маним гражданите? Защо, защо изпускаме предвид, че говорим за милиони работни места? Ами за това става дума, да осигурим работни места без да харчим парите на дънакоплаците. Моя въпрос е как да работим с САЩ как, как да разработим стегнат текст, който да влезе в доклада на Инта. Защита на инвеститорите няма нищо общо с Имко, това е технически въпрос и дори с споразумението, което сме договорили с Канада, има ясно изключение за здравеопазване, околна среда и безопасност на продукта. Прочели ли сте? Всеки един от вас може да прочете това споразумение. Никога не е имало толкова прозрачност и демокрация. Надявам се, че много от измененията ще бъдат със знак минус. Някой друг иска ли да коментира? Комисията иска ли да коментира? Не. господин Ван Екалтер от комисията. Господин Хубен не можа да дойде. Най-напред искам да благодаря на докладчика и докладчите в сянка за работите им по компромисните изменения. Надяваме се, че те ще покажат положителни положителен дневен ред за, към това споразумение. Това ще бъде от полза за работещите, за малките и средни предприятия и това е обща цел за всички нас. Нека да коментирам само един въпрос, който беше повдигнат тук. Спомена се вътрешния пазар, именно, че търговско-инвестиционното споразумение ще доведе до вътрешен пазар. Мисля, че това е, говори за неразбиране на споразумението. Да, това е търговско споразумение, има регулаторен аспект, но няма да създаде вътрешен пазар, аналогичен на този, който имаме тук в Европейския съюз с общи правила, институции и така нататък. Така че споразумението няма да промени начина по който решаваме да управляваме делата си в парламента и в Европейския съюз. Взимането на решения ще остане в правомощията на страните по споразумението. Няма да има една обща архитектура, която да налага решения върху Европейския съюз. Това означава и, че споразумението ще запази, ще защити всички ценности, които са ни скъпи, не само скъпи, не само правото да регулираме, но също така няма да има никакви въздействия, ефекти върху образованието, здравеопазването, няма да бъдат поемани никакви ангажименти, така че наличието на е, изключваща клауза е безпредметно. Ние ще настояваме за най-високите възможни стандарти, а не при всички случаи няма да допуснем снижаване на европейските стандарти. Онези, които настояват е, за повече амбиция по обществените поръчки, това е нещо за което много насяваме пред САЩ. Чух, тук се спомена и механизма за защита на инвеститорите. Утре госпожа Малстрем ще изложи няколко предварителни идеи за това, как ние гледаме на този въпрос в комисията. И накрая още нещо за евентуалният, евентуалното отражение на механизма защита на потребителите и арбитражните комисии. Нека да бъдем ясни. Съдилищата в Европейския съюз прилагат европейското право. Арбитрите не прилагат европейското право. Те прилагат само тези правила, които фигурират в споразуменията. Правила за инвестиции, които не могат да се повдигат от гражданите пред съда. Ето защо имаме нужда от система за арбитраж, която, повтарям, прилага само правилата, които са включени в споразумението. Още един път искам да благодаря на Комисията за конструктивния подход и за извършената работа по компромисните изменения. Благодаря трябваше да включа и себе си в списъка на ораторите, тъй като искам да кажа няколко думи. Благодаря за, извърш, за свършената работа, благодаря за стегнатия и фокусиран характер на становището, защото ако искаме да ни приемат а, на сериозно, е много важно становището да не включва всички възможни въпроси. Ние работим от 4 години за премахване на пречките пред търговията, за да помогне на малките и средни предприятия и ние не искаме да създадем общ пазар от двете страни на Атлантика. Искаме да помогнем на фирмите, особено като премахнем пречките пред търговията. И това, което казахте за премахване на нетърговските бариери, е особено важно за малките предприятия. наличието на различни стандарти от двете страни на океана не е непременно нещо лошо. Не казвам, че на техните стандарти са лоши, нашите са добри или обратното, но тогава, когато те се сближат, за да се премахнат пречките и бюрокрацията и трудностите пред фирмите, които искат да изнасят от другата страна на океана, това може да помогне. Процесът е сложен, както знаем, и той не бива да подкопава нашата законотворческа дейност. Мисля обаче, че има какво да направим, за да успокоим гражданите. Искам да повторя казаното от колегата Анна Мария за това, че здравеопазването, околната среда и безопасност на храните няма да бъдат предмет на споразумението и а, е, трябва да успокоим гражданите. И накрая а, е, искаме убедителна глава за обществените поръчки. Е, обществените поръчки в нашите правомощия на нашата парламентарна комисия и ние трябва да се борим за тази част от споразумението. Дита, Искате ли да коментирате по това, което беше казано и може би да кажа няколко думи за графика? Отбелязах, че някои колеги вече си тръгнаха и ще имам възможността да поговоря с колегите по измененията днес след обяд. Нека да повтори онова, което беше казано от вас и от заместник председателя на парламентарната комисия и се надявам, че и идеята за добавената стойност на нашата комисия на преговорите е, ще намери място в текста и ще успеем да намерим в текста баланс – така че повечето групи да могат да приемат компромисното изменение. Искам да благодаря на всички, които се изказаха по време на дискусията. От това, което чух, разбирам, че компромисните изменения върват в правилна посока и се надявам, че ще успеем съвсем скоро да формулираме компромисно изменение. Председателката, благодаря. Ще гласуваме доклада на 24 март преди гласуването в Инта на 6 и 7 май. Благодаря. Да преминем ли към следваща точка в дневния ред? Становищна Лиса и Аконсари. Решение за оперативна съвместимост с европейските публични администрации, предприятията и гражданите. Водещата комисия е ИТРЕ. Ние сме подпомагаща по, член, по правил 54. Благодаря, госпожо Яконсари за доклада. Искате ли да го представите? Много ви благодаря, госпожо председател. Приветствам предложението на Европейската комисия за ново решение за оперативна съвместивност на кратко програмата ИСА 2. Тази програма е много важна за вътрешния тихов пазар. По този начин ще се преодолеят пречките от цифрово естество пред модернизацията на публичният сектор и връзката му с гражданите. В становището си се случавам върху водещите правомощия на нашата комисия, зачитайки също така изключителните правомощия на комисията три по защитата на личните данни. Както знаете, три парламентарни комисии си поделят правомощия по този доклад ИТРЕ, ИМКО и ЛИБЕ до някои от важни бъдещите елементи на моето становище към продължението на Европейската комисия. В пакто становището си се съсредоточавам върху гражданите и предприятията. Предложението на Европейската комисия в заглавието си включва гражданите и предприятията. Твърди се, че има цялостен подход и че се да публични интересите и на гражданите, и на предприятията, а не само на публичните администрации. Съдържанието на предложението обаче не отразява достатъчно това твърдение. Ето защо аз добавих няколко уточнения и разяснения, за да стане ясно, да се гарантира, че граждани предприятията не ще се възползват от програмата ИСА-2. За целта са включва редица разпоредби, с които, и, които се надявам Европейската да вземе предвид. На първо място е специфичното положение на микро, малките и средните предприятия и необходимостта да се намерят решения, които действително да улеснят тяхната дейност. Трябва да вземем правителство така и потребностите на гражданите и социалните измерения на съвместимата оперативна, на оперативната съвместимост, свете. Всеки трябва да има възможност да се възползва от преимуществата на новите технологии. И всички действия в рамките на програмата ИСА-2 трябва да отговаря на водещите принципи на обществените поръчки в Европейския съюз, заложени в Европейската рамка за оперативна съвместимост. В частност, принципите за поставяне в центъра на ползвателят, за приобщаване и лесен достъп. Предоставянето на технически решения за гражданите и предприятията също трябва да се вземат предвид. Трябва също така да вземем предвид и възможността за достъп до услуги чрез по, по традиционните пътища, а не само по електронен път. Важно да заложим и това уточнение в становището. Важно също така да подчертаем необходимостта от мрежова неутралност. Освен това, предложението на Европейската комисия не е достатъчно ясно при употребата на термина ползвател – Терминът ползвател се използва в няколко различни контекста, което може да доведе до объркване. Ето защо съм добавила определение на ползвател в член 2. Ползвател означава публичните администрации на национално, регионално и местно равнище а терминът насоченост към ползвателите се отнася към непреките или крайни ползватели, а именно гражданите и предприятията. Така че крайните ползватели са хора, граждани и представители на предприятията. Много важен въпрос е свързан с комуникацията и осведомеността на гражданите за тази програма. Според мен има недостиг на информация за програмата. Ето защо в член 3 насърчавам комисията да разработи комуникационна стратегия, насочена към информиране и повишаване на осведомеността относно ИСА-2, за да може всички да се възползват от нейните разпоредби възможности. И тази кампания трябва да бъде насочена най-вече към малките средни предприятия и гражданите. И тази информационна кампания трябва да започне от а, самото начало и затова предлагам а, правила рамка от 6 месеца след влизането в сила на новата програма ИС-2. Трябва също така да се търси взаимодействие с интересованите страни, в частност с гражданите и МСП при прилагане на програмата ИС-2. Малките и средни предприятия трябва да вземат участие в възможно най-голям брой проекти. Приветствам приложението на Пърската комисия за мониторинга изпълнението на програмата ИС-2, както и предложенията за оценка на програмата И но смятам, че Европейският парламент като законодател следва също да бъде включен в процеса на прилагане и оценяване. Много ви благодаря. Thank you, Eva. Благодаря ви, думата има Ева Пълнова. Благодаря ви, госпожо председател. Аз бих искала да благодаря на докладчика за изготвеното от, от нея становище. Радвам се, че някои от предложенията, които направих на заседанието на докладчите в Сянга, са взети предвид. Напълно може да подкрепим някои от вашите изменения. Някои от важните за мен елементи, които се съсредоточават върху правомощията на комисията ИМКО, както вие подчертахте, са отразени. Приветствам разпоредбите които засягат микро, малки и средни предприятия и улесняването на услугите, за да се отразят техните потребности, в частност достъпа до обществени данни от страна на предприятията и гражданите. По въпроса с комуникацията на ползите на програмата за гражданите, също предлагам да се подобри комуникационната стратегия на програмата ИСА-2. Давам си сметка, че бюджетът на програмата не е предвидил перо комуникация, но съм сигурна, че ще намерим някакъв начин да преодолеем това затруднение. Важно е също така да се съсоточим върху разработването на материал за използването на програмата, който да е достъпен онлайн и който да е написан на лесно разбираем език. Смятам и, че ние като че на Европейския парламент бихме могли да насърчаваме използването и познаването на тази програма чрез социалните медии, при срещани с господавателите и други мероприятия. И програмите по принцип са много важен инструмент в комуникацията, който може да улесни процеса, особено когато се използват онлайн. По въпроса за техническата помощ, като се оказва на предприятията и гражданите, за тези решения за оперативна съвместимост, всички значи вече има голям брой европейски програми, които са насочени към разработване на цифрови умения за всички европейски граждани, включително програмите за учене през целия живот, програми насочени към най-изключените в обществото групи, като възрастните, безработните или иммигрантите. Важно е всички тези групи да имат възможност да участват по активно в силовата економика и също така да и се възползват от възможности за по-лесен достъп до услугите на публичната администрация, които предоставя програмата ИС-2. Работим в епоха на цифрова революция и затова е важно да насърчаваме електронните умения, възможно най-рано в нашето общество, още от а, класната стая в училищата. Тук мисля, обаче, че а, тук излизаме малко от предложеното поне на програмата и след като тя не може да вземе предвид социалните измерения на цифровите нужди. Относно а, на неутралност, бих искала да разбера какво точно имате предвид с а, това предложение да се включи мрежова неутралност в това становище. Извинение първо и определенето на стандартите. Не бива да забравяме, че програмата ИСА-2 не е орган, който може да определя стандарти. А ми се струва, че цялата програма може да бъде възпрепятствана, ако трябва да спазва процедурата за стандартизация. Спецификациите, които се определят задна публична администрация, биха могли да се използват от съответният орган. Ще се радвам, ако докладчика може да ни разясни изменение първо. Това е от мен. Благодаря ви. Um, thank you very much. I'm the ECR. Благодаря ви. Аз съм докладчик в сянка от групата на ЕКРА. Благодаря на докладчика за подхода при изготвянето на становището. Съгласна, че трябва да се съсредоточим най вече върху вътрешния пазар и потребителите и а въпроса за лични данни в правомощите на комисията Либе. Благодаря ви за измененията, които са насочени върху МСП, тяхното участие в процеса. Съгласна съм с тази идея. За да може програмата ИСА-2 да бъде да дава добри резултати. Както казах, името на заседанията трябва да се насочи върху някои конкретни услуги и да се ръководи от нуждите на потребителите и предприятията. Така че трябва да установим конкретните случаи, в които има истинска нужда от трансграничен обмен на данни. Спомням си, че по време на изслушването на комисарят Ансип, той заяви, че няма причина защо обще, обществените услуги да не са а, достъпни онлайн, тъй като онлайн обществените услуги са по-лесно достъпни за гражданите и по-прозрачни. Аз съм напълно съгласна с него, но за да споделим, за да привлечем доверието на гражданите, и предприятията, трябва първо да, ние да ги убедим, че имаме доверие в системата. Няма също така смисъл да въвеждаме оперативна съвместимост като самоцел, за да бъдат съвместими програмите. И също така не бива да оставаме заробени с стари технологии, т.е. търсики пълна хармонизация между системите, за да се гарантира съвместим, оперативната съвместимост. и не смятам, че това би било в интерес на потребителите. Трябва също така много да внимаваме кои са интернет сайтовете и кои са услугите, които действително трябва да бъдат оперативно съвместими. Ева Пълнова спомена, че трябва да внимаваме при включването на на неутралност тук. Аз съм съгласна с нея, тъй като съвета в момента разглежда въпроса за мрежовата неутралност и разглежда различните категории ползватели. И е ясно, че предприятията, които развиват дейността си в интернет, имат много по-различен подход в сравнение с обикновените е, потребители на шоколето в интернет, например. Така че трябва да внимаваме, когато определяме мрежовата неутралност, да гледаме по-дългосрочно на нещата, а не да се, да се заточаваме върху нали, настоящото състояние на технологиите. В изменение 41 предложено от докладчика се предвижда в оценката на програмата ИСА-2 d има данни за количествените и качествени ползи на решенията за оперативна съвместимост за връзката с, с потребителите. Смятам също така, че трябва да се съсредоточим и върху спестяването на средства по време на оценката. Благодаря ви. А, сега давам думата на докладчика в сянка на Ауте. Благодаря ви, уважаема госпожо докладчик. Колеги, бих искал най-напред да благодаря на докладчика за положените от нея усилия. Мисля, че е, и предложени изменения значително подобряват предложението на Европейската комисия. Ако искаме да укрепим единият цифров пазар и след две трябва да се съсредоточи върху трансграничната добавена стойност. Все повече предприятия развиват трансгранична дейност и много често те трябва да са в онлайн взаимоотношения с публична администрация и Естония е много добър пример за това. За си обаче електронните услуги в много държави членки все още са прекалено сложни, които създават електронни бариери. И тези електронни бариери възпрепятстват гражданите предприятията да използват ефикасно публичните услуги подкрепям измененията в проектостановищата, които насърчават за намиране на решения, които да могат да са викасни в дългосрочен план. Смятам също така, че техническа помощ трябва да се предоставя на гражданите и предприятията, когато използват решения за оперативна съвместимост. Подкрепям също така и изменението посветено на комуникационната стратегия, чиято цел е повишаване на осведомеността и информацията, като според гражданите за ползите на програмата ИС-2. Мисля, че може да разработим и набор от разпоредби, които да задължат Европейската комисия да вземе предвид специфичното положение на малките и средни предприятия. Благодаря ви. So, thank you for that. Uh, no... Uh... Благодаря ви. Няма докладчик от Обединената левица. Юлия Реда е докочила в сянка от името на групата на зелените. Не виждам някой от Европа Свободата каква демокрация да иска думата. Някой друг иска ли думата? Госпожа Карас, повядайте. Благодаря ви. Ще дам още някои допълнителни коментара, тъй като аз работя по програмата ИС-2 в комисията ИТРЕ. Радвам се на позоваването на докладчика на комуникационната стратегия за ползите на ИС-2. Много е важно гражданите и предприятията да са наясно с новите е, електронни решения, които ние предлагаме. Трябва също така да гарантираме възможно най-бързото развитие на електронното общество в Европа и затова трябва да се подобрят електронните услуги на публичните администрации. Затова държа да подчертая колко важен е единният принцип за регистриране на електронни данни. Смятам, че този принцип трябва да ръководи прилагането на програмата. Този принцип е особено важен за гражданите, тъй като те ще предоставят данни на публични администрации само веднъж. По този начин ще се намали и административното време за предприятията. Сега също така ще трябва да направим оценка дали да не се увеличи приложеното поле на или са Европейската агенция за широкомащабни електронни услуги. Тази агенция работи в рамките на Шенген, може би може да се разшири нейното приложено поле и дейност. Още веднъж благодаря на докладчика за отлично свършната от нея работа. Благодаря ви. Някой друг сред депутатите желая ли да вземе думата? Ако не, ще чуем представителя на Европейската комисия, началник на отдела, който отговаря за програмата ИСА 2. Благодаря, госпожо председател. Ще се спра на някои от аспектите, които повдигнаха уважаемите депутати. Неколкократно бе подчертано, че всички се нуждаем от по-добра осведоменост и по-добро сътрудничество. Разбира се, тази програма не дава възможност да се организират големи рекламни кампании, които да са насочени към обществеността и бизнеса, но все пак предвиждаме разработването на инструменти, които в последствие да бъдат повторно използвани от публичната администрация при нейните контакти с гражданите и бизнеса. Тези инструменти могат да бъдат генерични и ще бъдат публикувани на съвместната платформа, но могат да бъдат насочени към конкретни дейности в определени сектори, които са от интерес за публичната администрация и малките и средни предприятия. във връзка с участието на малките и средни предприятия. Имаше е, няколко изказвания в е, това отношение. Можем да ги подпомогнем по няколко начина в рамките на оперативната съвместимост. Разбира се, е, основното е програмата да бъде изпълнена в следствие на възлагане на обществена поръчка всяко предприятие може да направи оферти да се включи в такава обществена поръчка. На следващо място, развитието на оперативната съвместимост. Упоменахте работата по регистрите. Тя е изключително важна за принципа, който изисква цифровизацията да се прилага по дефолт. Всичко зависи от различните практики. Тези практики са включени в платформата, а платформата от само себе си е насочена към всички. Може да се изисква и по-голямо участие в съответната общественост, която използва съответната практика. Следващия начин за приобщаването на малките и средни предприятия, който се предвижда, и който вече се прилага в рамките на ИЗА е публичното допитване. Както и в рамката на оперативната съвместимост и както и в рамките на отделните спецификации по смисъла на настоящия договор като Semantics, тези спецификации или тези рамки а, са обект на публично допитване което означава, че всеки може да даде своя принос, своето мнение, което в последствие се взима предвид за подобрението на използваните инструменти. Следващото нещо, на което бих искала да се спра, с всички аспекти, ориентирани към бъдещето. Основната идея е да се гарантира оперативната съвместимост, защото ако тя е гарантирана, се дава възможност за разработване на последващи инструменти в публичните администрации. Ако има гарантирана оперативна съвместимост, това означава, че има гаранции всяка публична администрация сама да разработва своите инструменти, а не да затъва в традиционните технологии или пък да не може да се доразвива, защото е, е взаимно свързана с останалите. Не, тя ще може да почерпи от този опит. При изпълнението на програмата трябва да се вземат предвид решения, които да бъдат ориентирани към бъдещето. И мисля, че това е всичко, което имах да ви кажа. Благодаря. И аз благодаря. Дали ли се Яконсари би искала отново да вземе думата? Да, съвсем накратко. Бих искал да ви благодаря за конструктивните предложения. А, по отношение на изменение първо, да, би трябвало да внесе малко допълнителна яснота. Тук не говорим за развитието на нови стандарти, а за а, възползването от нови възможности, ако това е необходимо за в бъдеще. Този тип програми трябва да могат да бъдат колкото се може по-гъвкави, защото в тази сфера технологиите се развиват изключително бързо. Затова елемента гъвкавост е изключително важен, за да може решенията действително да бъдат ориентирани към бъдещето. Нещо, което бе опоменато многократно. Благодаря на Европейската комисия за доброто сътрудничество и на докладчиците в Сянка. Крайният срок за внасяне на изменения е 31 март Имаме достатъчно време. Благодаря ви. Крайен срок за внасяне на измененията, казва председателката, 31 март, което ни дава допълнително време. Ще разгледаме, разбира се, и внесените изменения на 7 май. Може и да съм заета на 7 май всъщност. Може би вие ще бъдете председател тогава. Мисля, че госпожа Штайлър също каза, че е, ще е заета на 7 май. Благодаря, Лиса, за работата ти по това досие. И последната точка от дневния ред за днес, за тази сутрин – Дали докладчиците всяка на социалистите и демократите са в залата? Да. Благодаря ви. Благодаря ви за тези, които останаха в залата. I understand we have a delegation of um, Доколкото разбирам, тук в залата имаме делегация на представители на Австрийския парламент. Добре дошли сред нас. Да ви кажа, че това е доста странна седмица на работа в Европейския парламент. По принцип имаме цяла седмица, в която заседават комисиите, но този път имахме само два дни. А след това е така наречената зелена седмица, което означава, че евродепутатите са в избирателния си район или в друга част на Европа. Затова много от колегите се заместват и правят коментари от името на своите колеги. Но добре дошли сред нас, просто исках да внеса това уточнение. И така, следващата точка в дневния ред е проектостановището за отражението на промените в европейските пазари в областта на отбраната върху капацитета за сигурност и отбрана в Европа. Докладчика по становище е Одико Гал Пелт. Това е становище по собствена инициатива на подкомисията за отбрана към комисията за външни отношения, където Ана Гомеш е а, докладчик тук влизаме в разпоредбите на член 54. В миналото Комисията по вътрешен пазар изигра водеща роля по директивата за обществените поръчки. Тази директива ще бъде обект на преразглеждане през следващите месеци. Затова е важно да не забравяме, че ние имаме правомощия по аспектите свързани с обществените поръчки. Удоволствие беше да работим с комисията СЕДЕ, защото по смисъла на член 54 тази тема влиза и в нашите правомощия. И за мен е добре, когато можем да ги използваме в рамките на законодателен доклад. Нека сега да чуем докладчика госпожа Галпелци. Благодаря ви, госпожо председател. Да, действително, изключително важно е и ясно да обсъдим техническите аспекти на проектостановището. Както и вие казахте, това е процедура на асоциирани комисии, които работят а, а, заедно. Ние водихме преговори заедно с госпожа Ана Гомеш по отношение на правомощията на отделните парламентарни комисии. Нашата парламентарна комисия е отговорна за частта обществени поръчки в областта на отбраната и методи по фрагментиране на пазара. Това е по отношение на проекто становището, което бих искала да ви представя сега. Това е становище по собствена инициатива и се на директивата от 2009 година, която беше изцяло транспонирана в държавите членки, което означава, че Европейския пазар на отбраната разполага с съответната регулаторна рамка. В рамките на този сектор се прилагат и принципите на единия пазар, а именно лоялна конкуренция. Сектора на отбраната е изключително специфичен и много специфики има и на пазара на отбраната. Много трудно понякога се прилага на практика директивата и трудно се контролира постигането на залегналите в нея цели – оглед на бюджетните съкръщения бих искала да напомня, че в това отношение се нуждаем от ресурси, които трябва да бъдат ефективно използвани. В проектостановището си предлагам да се насочим към търсенето. Смятам, че това е ефикасен и ефективен метод, който ще ни позволи да се справим. В директивата се съдържат и специфични разпоредби, които се отнасят до агенциите за обществени поръчки, които от своя страна дават възможност на държавите членки да изготвят съвместни обществени поръчки. Бих искала да подчертая, че държавите членки трябва да направят всичко по силите си, за да прилагат въпросните мерки и разпоредби, за да може да се постигнат, доколкото е възможно, економии от мащаба. Това е необходимо и за да се подобри сътрудничеството в тази област на равнище Европейски съюз. Важно е да се подчертае, че конкретните договори за поръчки не влизат в обхвата на директивата, т.е. към тях не се прилагат съответните разпоредби. Тези а, договори за обществени поръчки са част от специфични програми, имащи за цел по-голямата ефективност. Има и някои изключения, които са а, напълно обосновани, като например обществени поръчки по смисъла на международни задължения. А, те не са включени в обхвата на директивата, но пречат на нейното прилагане – и това може да застраши равнопоставеността във вътрешния пазар. Ето защо е необходимо да се уверим, че тези изключения ще бъдат тълкувани стеснително, да гарантираме, че те няма да бъдат използвани, за да може да се заобиколят разпоредбите на директивата. по-нататъчното развитие на вътрешния пазар на отбраната е необходимо да се осигури равнопоставеност на всички доставчици в Европа. Необходимо е също така да заличим в дългосрочен план дискриминаторните практики и да се справим с изкривяването на пазара. Много често е, условията са дискриминаторни и не спазват е, е, разписаното в директивата, което застрашава вътрешния пазар в сектора на отбраната. Съветът също е включил темата в е, дневния си ред и по-специално Европейския съвет, което е една чудесна възможност – рамките на пакета за новаторство бихме могли да използваме темата, за да поговорим и за сектора на отбраната. А пакета за новаторство е включен в дневния ред на Европейския съвет. Нуждаем се също така от прозрачни практики, и по-добър контрол върху отпусканите държавни помощи. По-ефективно би трябвало да се разходват и държавните средства. Смятам, че основната ни цел трябва да бъде задаването на надежна правна рамка за сектора, правна рамка, която да се приеме от страна на е, държавите членки. Необходимо е да изковем конкретна политика в тази област, защото бъдещето на този сектор зависи от нашето решение. В е, проектостановището си съм изложила е, моето мнение. Очаквам да чуя мнението и на докладчиците в Сянка. Е, с нетърпение бих искала да чуя въпроси и коментари от колегите. Благодаря. Um, so Елга Сеналова замества Сержо Готиерес. Благодаря, госпожо председател. И извинявам се от името на господин Готиерес, който не може да дойде. И ще прочета неговите коментари. Въздействието на економическата криза доведе до сериозно съкръщение в бюджетите за отбрана в повечето страни и е, ефектът не е добър. Има нужда от координация при разработването на бюджети за национална сигурност. Е, целта е да се избегне дублирането и скривяването на пазарите. Трябва да призовем държавите членки да използват инструментите в е, представени в директивата от 2009 година. Директивите от 2009 година са полезни за малките и средни предприятия. Що се отнася до веригата на доставките, трябва да направим така, че МСП да разбират, да са наясно с, с своите възможности и да имат достъп до договори за обществени поръчки. добре, доброто функциониране на европейския пазар на военно оборудване е много важно за разработване на индустриална база, която е конкурентно способна и осигурява боеспособността, която е, е централна за общата външна политика и политика за сигурността. Що се отнася до бюджета за е, отбрана, те са недостатъчни за нови договори. Инвестициите в научно-развойната дейност в областта на отбраната и военното оборудване трябва да бъдат приоритет. Дан Долтън. Благодаря, госпожо председател. Основният проблем е, че държавите членки съкръщават разходите за отбрана, което вреди на отбранителната промишленост. По конкретното становище трябва да подчертаем правилното спазване на нормативната база. Докладчикът е направил това. И имам няколко по-конкретни въпроса. В пети параграф нашата група не подкрепя постепенното премахване на договорите за офсет. В 8 параграф се говори за пътната карта на комисията и след това се призвава комисията да предприеме нужните мерки. Какво означава това като допълнителни мерки? И второ, това е национална компетенция. И стигам до следващия въпрос, свързан с 10 параграф, където се призовава комисията да публикува зелена книза за контрол на активите. Ние не подкрепяме това в ФКР. Притесняваме се, че комисията ще се стреми към допълнителен контрол върху активите за сигурност и отбрана на държавите членки в пътната карта на на комисията се казва, че това е национален подход, но сега се търси европейски подход и да се осигури автономия в областта на отбраната и сигурността. В съчетание с призвите на господин Юнкер за европейска армия, очевидно ние се притесняваме. Ние сме 100% против европейска армия. Това трябва да бъде национална конкуренция, ние ще се борим срещу европейска армия, така че всички опити да се въведе този въпрос през задната врата, чрез договори а, за а, обществени поръчки и ние ще се противопоставяме с а, всички възможни сили. Дита Харанзова. Пак съм аз. Благодаря, благодаря на докладчика за становището. Общият тон е добър, мисля обаче, че трябва да бъдем малко по-предпасливи, когато говорим по този въпрос – Съгласна съм, че трябва да създадем единен пазар в отбранителната област, за да се създаде конкурентно способна и жизнеспособна отбранителна индустрия. От друга страна трябва да сме наясно с това, че обществените поръчки в областта на отбраната си имат своя специфика, свързана с националната сигурност и конкретните проблеми пред сигурността. Пътната карта през 2014 година на комисията ясно излага основните принципи на общата политика за, в областта на външната политика и сигурността. Аз смятам, че повечето от парламентаристите са за създаването на такъв единен пазар. Трябва обаче да зачитаме националният суверенитет и националната политика, като всяка държава членка да запазва своята независимост в областта на въоръжените сили. Ще трябва да помисля по параграф 11. Мисля, винаги съм, съм смятала, че е по-важно да спазваме съществуващите закони, отколкото да приемаме нови но мога да приема няколко предложения за презглеждане на сегашното законодателство, за да се отчете чувствителността на отбранителния сектор и да се създадат условия за равнопоставеност. Бих предпочела докладите за изпълнението да бъдат представени преди да се отправят призиви за нови закони, за да сме сигурни, че недостатъците са, могат да бъдат решени с същото законодателство. Що се отнася до договорите за офсет, мога да оборя докладчика с примери и от Чешката република. Те, тези договори дават възможност на отбранителната промишленост да се развива е, заедно с, е, и в сътрудничество с е, по-изостаналите региони. Премахването им ще има, ще бъде в ущърп на много държави членки, тъй като няма адекватни заместители. Мисля, че трябва да обсъдим сериозно този въпрос. И искам да приветствам предложението на докладчика за насърчаването на подизпълнителски договори за МСП и техният по-добър достъп до пазара на отбрана. И тук е, с това искам да благодаря на докладчика за помощта. Игор Солтес е докладчик сянка от Зелените. Сега няколко кратки коментара от моя страна. Благодаря за това, че помислихте за възможности, по които можем да засилим единния пазар. Можем да помогнем на отбранителния сектор да издържа по-добре на конкуренцията. Всичко това е добро за въоръжените сили, за дънакоплаците, но искам да подчертавам това, което казаха някои други колеги. В сектора има чувствителност тъй като става дума за национална отбрана и сигурност в държавите членки, които са национални правомощия. И вашият довод по член четвърти, нека да не предвиждаме изключителни пречки пред изключенията. Изключенията обикновено са често добре обосновани. Нека да не определяме горна граница – Напълно съм съгласна с това, което каза госпожа Харанзова за това да призовем комисията да съчетае изпълнението на съществуващите закони с нови законодателни предложения. Ние току-що гласувахме за по-добро законотворчество и доколкото разбирам, дори и в този законодателен акт са предвидени мерки за премахване на нужната бюрокрация. Отчитам това, което казаха либералите, именно, че трябва да погледнем доклада за изпълнението и да го осмислим преди да преминем към нови предложения относно съдържанието на бъдещото законодателство. Европейската комисия има ли желание да коментира? Не, комисията не присъства. Искам да повторя това, което казах в началото. Ако искаме да запазим нашата компетенция, ние трябва да покажем, че въпросите за обществените поръчки в областта на отбраната са много деликатни и за това са предвидени и изключения за националните а, политики. Госпожо Галпел, че искате ли да кажете нещо в заключение? Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на всички вас за коментарите и предложенията. Както казах в началото, правомощията ни са доста ограничени. И терена, по който се движим, е доста стеснен. Но заедно с това, както казахте, трябва да използваме всички възможности, които ни предоставя вътрешният пазар. И съм напълно съгласна с докладците в Сянка, че този сектор е специфичен е, и е свързан с е, доста чувствителност. Не смятам, че е, някой би твърдял, че националната, националния суверенитет е по-малко важен. Съгласна съм с тези идеи и не искам да навлизам в а, а, непозволено пространство, така да се каже. Благодаря на докладчата Сянка за идеята за приоритетно развитие на научно-развойната дейност и участието на малките и средни предприятия. Това е включено в моя проект – Що се отнася до пълното премахване на изключенията, мога да приема, че тази конкретна формулировка би спечелила от промяна. А, по отношение на зелената книга аз казах, че може би ще бъде разумно да се излезе с зелена книга. Напълно съм съгласна с казаното за суверенитета и за това, че той трябва да се защитава. Но нека да използваме наличните възможности. Що се отнася до доклада за изпълнението и съответните законодателни предложения, това е само идея за бъдещето. Ако докладът за изпълнението на законодателството би трябвало да бъде ориентир за това, което ни е необходимо в бъдеще. Благодаря за идеята, Утре ще имаме среща на докладчите в сянка, където ще имаме възможност да разговаряме и да преминем към приемането на компромиси. Благодаря. Срока за внасяне на изменения 31 е март и измененията ще бъдат разгледани на 20 април. Измененията ще бъдат прияти в комисията на 23 април. Много благодаря. Е, изчерпахме дневния ред за тази сутрин. Ще се видим в 3 е, часа, когато ще разговаряме с госпожа Вера Юрова, е, с която ще разговаряме и за защита на потребителите.